Okay, colleagues, good afternoon. Добър ден, колеги. Добре дошли на нашето следобедно заседание. Дневният ред предвижда обмяна на мнения с министъра на външните работи на Република Кипър. Добре дошла госпожа Козако Маркулис. Добре дошла. Пожелаваме успех на кипърското председателство. Много ключови въпроси се очаква да бъдат е, решавани по време на вашето председателство. Това са въпроси много важни за бъдещето на Европейския съюз, от финансова гледна точка, дебата за многогодишната финансова рамка, а също поне за нас е много важен и процеса на разширяване. Знаем, че това е един от вашите приоритети по време на кипърското председателство. И сега ви давам възможност да ни говорите отново за вашите приоритети и след това ще имаме възможност да обменим мнение с депутатите. Заповядайте, госпожо министър. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, Уводните си думи ще направя народният си език, а след това, по време на обмяната на мнение, въпросите и отговорите, ще говоря не народния си език. Аксиотима мели της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Комисията по външни работи към Европейския парламент, за мен е голяма чест – да присъствам днес на вашето заседание. Срещата ни се организира по случай началото на кипърското председателство на Европейския съюз. Ще ви представя нашите приоритети за втората половина на 2012 година. Нека още от самото начало изтъкна важната роля, която ще играе Европейският парламент по време на нашето председателство в качеството си на равноправен със законодател. Целта ни е да установим постоянен контакт и постоянно сътрудничество с вас с оглед защита на интересите на Европейския съюз и неговите граждани. Основното послание на кипърското председателство се състои в полагането на усилия за изграждането на една по-добра Европа. Европа трябва да излезе по-силна от настоящата економическа криза. Тя трябва да изиграе по-активна роля в световен мащаб. Разширяването е сред основните ни приоритети. То активно допринася за постигането на целта на изграждане на една по-добра Европа. в която се залага на общността, на зачитането на правата на човека и върховенството на закона. Разширяването показва също, че Европа може да изиграе ролята на катализатор за укрепването на стабилността, мира и благоденствието на целия европейски континент. Целта на кипърското председателство е да постигне осезаем напредък по всички аспекти, свързани с политиката на разширяване. Ще се водим от принципите на поставяне на строги условия. Всяка страна кандидат ще бъде обект на оценка в зависимост от постиженията си. За нас е повече от ясно, че разширяването на Европейския съюз в никакъв случай няма да приключи с присъединяването на Харватия на 1 юли 2013 година. Динамиката, която ще породи присъединяването на Харватия, поради това, че страната е първата, която ще се присъедини от 6 години насам, трябва да бъде използвана. Във връзка с това, европейската перспектива за Исландия, Турция и държавите от Западните Балкани е много важна за нас. Няколко думи за Харватия. Уверени сме, че подготовката за присъединяването на страната ще протече много ефективно. Ще се стараем да и оказваме подкрепа в съзвучие с препоръките на комисията, като ще вземем предвид и последващия доклад на парламента и на съвета, който ще излезе през есента. Черна гора Приветстваме започването на преговори за присъединяване с тази страна. Нека още веднъж ясно заявим, че сме решени да постигнем осезаем напредък и по отношение на Черна гора. Бе взето решение да бъде предоставен статут на страна кандидат на Сърбия това решение бе взето на 1 март 2012 година. То ясно показва постигнатия от Сърбия напредък в областта както на националните реформи, така и на установяването на пълноправно сътрудничество с Международния наказателен съд за бивша Югославия. Нека още веднъж изтъкна, че ще придружаваме процеса на предоставяне на европейска перспектива на Сърбия. Ако комисията излезе с положителна оценка, ще може да се започнат и преговори за присъединяване. От голямо значение за нас ще бъде сформираното извинете, правителството, което предстои да се сформира в Сърбия. Много е важно за нас то да следва последователно европейската перспектива. Бивша Югославска република Македония. Кипърското председателство обвързвам успешното започване на преговори за присъединяване с страната с решаването на въпроса за името За нас е много важно и да поддържаме отношения на добросъседство с тази страна. Що се отнася до Албания, уверени сме, че основният приоритет следва да е изпълнението на 12-те основни приоритета с оглед предоставянето на тази страна на перспектива за членство. Босна и Херцеговина – там трябва да продължи процесът на реформи. Важно е също така да се следва решението на, на Съда по правата на човека по делото Финчи. Това ще бъде от основно значение за представянето на една убедителна кандидатура за членство. Косово. Въпреки ясната позиция на Република Кипър по отношение на едностранното признаване, много е важно Република Кипър по време на председателството си да запази своята обективност и изцяло да зачита становището и на останалите партньори. По време на председателството си ще направим и всичко възможно за да дадем тласък на преговорите за присъединяване с Исландия. Исландия явно още от началото на преговорите е отбелязала значителен напредък. По отношение на все още неотворените глави, те засягат някои много чувствителни моменти, така че трябва да подходим внимателно. Искаме да сме добри, достойни посредници. Единствената ни цел е да постигнем решение приемливо и за двете страни, съобразявайки се с принципа на равнопоставеността. Няколко думи за Турция. Въпреки провокативната позиция спрямо председателството на съвета на Европейския съюз, която е известна на всички. Целта ни е да следим хода на преговорите за присъединяване с Турция. Възнамеряваме да сме обективни и прагматични. ще се придържаме към обичайните процедури и практики, които се прилагат спрямо всички кандидати за членство. Същевременно ще установим тясно сътрудничество с комисията във връзка с положителната програма, която бе оформена в резултат от заключенията на съвета от 2011 година. Според тази програма се следва предоставяне на подкрепа на процеса на присъединяване. Кипърското председателство отдава голямо значение и на още един момент, а именно новия регламент за инструмента за предприсъединителна помощ ИПП. Искаме да постигнем споразумение с Европейския парламент още през това полугодие. През есента 2012 година Кипърското председателство ще поеме водеща роля в рамките на разговорите за пакета за разширяването за 2012 година. Като всяко едно председателство, неотклонно ще следваме основната си цел, а именно постигането на балансирано решение, което да отчита позициите на всички държави членки. Няколко думи за външното измерение на Европейския съюз. Кипърското председателство ще установи тясно сътрудничество с председателя на съвета на Европейския съюз винаги, когато има възможност за това, ще оказваме подкрепа и на дейността на върховния представител за външната политика и политиката на сигурност. Ще оказваме съдействие и на Европейската служба за външна дейност. Освен това, кипърското председателство ще оказва съдействие на върховния представител в рамките на европейската политика на добросъседство, най-вече, що се отнася до южното й измерение. Европейският съюз е поел ангажимент за оказване на подкрепа на процеса на демократизиране в южните си съседи. Във връзка с това ще се насърчава диалог в областта на търговията, както и по други въпроси от общ интерес, като например мобилността, миграцията и сигурността. Кипърското председателство ще направи всичко възможно за оказване на съдействие на върховния представител с цел постигане на целите в рамките на източното партньорство, които са също толкова важни. Целта ни ще бъде приключването на преговорите във връзка с финансовите средства за външната политика по многогодишната финансова рамка 2014-2020 година. Тази рамка ще даде възможност за сътрудничество с партньорите на Европейския съюз. Сътрудничеството ни с Европейския съюз и по тази тема ще бъде постоянно. Кипърското председателство ще подкрепя върховния представител в усилията и за укрепването на отношенията на Съюза с негови стратегически партньори. Ще работим и за насърчаването на взаимоотношенията на Съюза с важни, бързо развиващи се страни. Важна е, Кипър е най- южно-источната част на региона и се опитваме да имаме отлични отношения с всички арабски съседи, включително с Израел. Кипър може да даде принос в тази насока и като председател на съвета на Европейския съюз. Принос за утвърждаване на европейските позиции в региона. Промените в, в страните на арабската пролет са много важни, ето защо Европейския съюз трябва да укрепи своята роля в този процес по отношение на стабилността, стабилизирането и демокрацията на региона. Развитието в арабския свят имат значение за Европейския съюз по отношение на сигурността, миграцията и други области. Ето защо ще работим тясно с върховния представител и ще се опитаме да дадем принос за една конструктивна роля на Съюза в региона. Накрая искам да подчертая следното. Значението на Европейския парламент за нас. Ние знаем, че едно успешно постигане на всички цели, които засегнах, зависи и ще зависи от една тясна, едно тясно сътрудничество с парламента, с комисиите в парламента и с отделните служби на парламента, както и с отделните депутати. Искам да ви уверя, че ще направим всичко възможно да работим в тази посока. Благодаря ви. Благодаря, госпожо министър, за вашето въведение и за приоритетите в областта на външната политика, приоритетите по отношение на политиката на добросъседство, по отношение на разширяването на Европейския съюз. А сега давам думата на моите колеги. Господин Салафранк, е първият оратор. Сеньора министра, а... Господин а, председател, госпожо министър, добре дошли при нас в нашата комисия. Благодаря ви за вашето присъствие. Благодаря от името на е, групата на НП. Пожелавам ви успех по време на председателството. Мога да кажа, че много с голямо задоволство изслушахме вашите уводни думи, защото вие отбелязахте колко важна е ролята на Европейския парламент като съзаконодател. Това е много добър старт. Надявам се, че не ни ласкаете, а искрено сте на това мнение. И много се радвам действително, че започнахте с тази тема. Това, което се случва в Европейския съюз е много важно, защото има отношение към европейския проект като цяло, към всички. И затова и кипърското председателство трябва да отделя внимание на събитията в ЕС. Що се отнася до външните измерения на политиката, много се радвам, че споменахте върховният представител. Разширяването е основен приоритет и вие говорихте за прагматизъм. И когато говорим за прагматизъм, възниква и въпроса за Турция. Искам да чуя вие какво мислите на едно, не, е, заедно с Европейската комисия възнамерявате ли да постигнете напредък в преговорите с Турция? смятате ли да изпратите положителни сигнали в това отношение? Споменахте и Черна гора. Много интересно е и това. Нека да повдигна и въпроса за Македония. Македония няма дипломатически отношения с Кипър, но искам да разбера дали по време на вашето председателство от 6 месеца предвиждате да, да формализирате, да предадете официален вид на вашите отношения с тази държава. Вероятно, знам, че има проблеми с името, но вероятно може да се намери някакъв начин да се подходи към този въпрос и да се започнат дискусиите. И накрая, госпожо министър, разбираме усилията на Кипърското председателство и на Върховния представител за политиката за, съвет, за съседство. Говорихте за политиката за южното си следство, но ми е интересно какво би е мнението за Сирия и Египет. Това са въпроси, които много вълнуват нашите граници. Благодаря, господин Салафранка. Сега давам думата на госпожа Колпа. Благодаря, господин председател. Госпожа министър, добре дошли при на, в нашата комисия. Желая ви успех за вашето председателство. Зная, че е, полагате много усилия, много добре сте се подготвили и имате най-добрите предпоставки за постигане на успех. Госпожо министър, вие говорихте за вашите приоритетите и наистина в момента има много големи теми и в нашия регион, които са щекотливи. Вие говорихте за а, разширението. Разширението принадлежи към вашите приоритети и е, ние сме също е, на, на това мнение, че за нас това също е приоритет. Какво е вашето становище за кризата в Близкия изток и какво е мнението ви за Сирия? Вие говорихте за политиката в рамките на Южното партньорство, какво смятате за палестинския въпрос? Вие говорихте и за други региони, но истината е, че Европейския съюз трябва да даде ясни отговори по отношение на нещата, които стават, кръвопролитията, които се случват в Сирия. Имаме, имахме историята с, с турския самолет. Напрежението расте. Вашето председателство има добри отношения с всички страни в региона, но имате сега определена тежест и Както казахте, искате да бъдете вашия, един достоен партньор в региона. Интересуваме вашето мнение за Сирия. Благодаря, госпожо Копа. А сега давам думата за госпо... на господин Майер. Señor presidente, eh, bienvenida, señora Eh, también le deseo yo lo mejor. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо Маркули. Пожелавам успех както на вас, така и на вашето правителство през идните 6 месеца. Мисля, че направихте много добро изявление за политиката за разширяване – Нека първо изтъкна, че напълно споделям позицията на вашето правителство, тъй като тя съвпада с позицията на моето, имам предвид, непризнаването на Косово. Признаването на Косово би било в разрез с международното право и устава на ООН. Съгласно устава на ООН трябва Всяко едно подобно признаване да е в съзвучие с международното право. А що се отнася до Турция и кипърското председателство, въпросът е сложен, но трябва да имаме предвид, че някой ден Турция евентуално може да се присъедини към Европейския съюз, ако изпълни всички условия. Разбирам защо искате да подходите прагматично, това е така, защото Турция е окупирала северната част на остров Кипър. Това е една военна окупация, която е неприемлива от всякаква гледна точка, в това число и от гледна точка на международното право. Ние смятаме, че Турция трябва да сложи край на военната окупация на северната част на остров Кипър. Така ще се даде възможност за окончателното обединение на острова. Искам да ви поставя следния въпрос, свързан с Палестина. Някои други колеги засегнаха Сирия. Какъв ще е вашият подход към Палестина през следващите 6 месеца? Ще се нареди ли тя сред приоритетите ви? Разговарях с Фернандо Луго, президента на Парагвай, той в момента води една тежка правна битка. Що се отнася до преврата в Хондурас и случая с президента Луго, искам да знам дали Кипърското председателство ще следи тези процеси, ще се работили с Латинска Америка, тъй като тя е сред стратегическите ни партньори, председателят. Ще дам думата на господин Уотсън. Благодаря. И аз искам да кажа добре дошла на госпожа министър и искам да задам няколко въпроса. Първо, госпожо министър, Искам да ви задам въпрос за отношенията между Европейския съюз и Турция. Моята политическа група и аз считаме, че Турция трябва да уважава институцията на председателството. И се питам, има ли някои конкретни примери на доброжелателство, което вие можете да покажете на Анкара, за да отвърнат и те? И също считате ли, че е, разделянето на Кипър – всъщност е, подронва е, репутацията на Европейския съюз и репутацията на председателството и как можем да се противопоставим на това. Второ, считате ли, че останалите страни членки разбират напълно и е, отчитат ясно вашите специални отношения с Москва? И накрая, нека да попитам, кога възнамерявате да подпишете споразумение за партньорство за мир с НАТО. Благодаря. Давам думата на госпожа Луначек. Добре дошла, госпожо министър, от името на Зелените. Приветствам вашето желание да говорите с нас в Европейския парламент и се надявам, че това ще се случва от тук нататък нееднократно. Някои колеги споменаха няколко теми, които и аз ще повдигна. Е, в продължение на думите на господин Уотсън за специалните взаимоотношения на Кипър с Русия, особено по отношение на положението в Сирия. Е, виждате ли някаква възможност е, по силата на тези специални взаимоотношения между Кипър и Русия да изиграете своего рода посредническа роля – по отношение на Русия, е, за да се намеси тя. За, там биват е, убивани хора. Русия може ли да направи стъпка към една обща позиция на ОНЕ? А също преди няколко месеца руски кораб мина през кипърски води, натварен с оръжие и доколкото разбирам, кипърските власти не са предотвратили преминаването на този кораб с оръжие за Асад, въпреки че има международно ембарго. Е, въпросът ми е защо вашето правителство не възпрепятства тези оръжия да стигнат до Асад. По отношение на Турция. Съгласна съм с идеята, че Турция трябва да уважава председателството, но се питам, след като ни е ясна вашата позиция към Турция и факт, че част от вашата страна е окупирана от турски войски, както и да е, считате ли, че е, евентуално можете да изненадате Европейската общност и Турция, като, например, се съгласите да се отворят глави 23 и 24 от преговорите с Турция. Знам, че това ще е трудно за вас, но може би ще е една крачка напред е, и ще даде възможност и да Турция да направи една крачка. Това за Турция. И а накрая е, въпрос за Косово. Чух вашите думи, че искате да бъдете прагматични и конструктивни. Наясно сме, че Приключвам, господин председател. Наясно съм, че екипър не участваше в проучването за видимост. Вие ще дадете ли възможност да започнат преговори? Muchas gracias, señora Lunache. A continuación, el señor Tanok. Господин Танък, ето тук съм госпожо председател, ние сме се срещали. Е, вие знаете, че аз съм много стар приятел на е, Кипър. Е, добре дошла от името на групата на консерваторите и реформаторите. В Лондон съвсем наскоро се изказах по темата за Турция и окупирането на северната част. Знам, че много са сложни обстоятелствата във вашата страна. В момента има банкова криза. Знам, че вие търсите пари от Русия и ми е интересно какви ще са условията свързани с тези заеми или това ще е чисто търговска сделка. Вашият президент Кристофия се изказа много интересно в Страсбург, даде приоритетите за борба с климатичните изменения, за работа за многогодишната финансова рамка. Аз лично съм докладчик е, и се интересувам какво ще, е, какви ще е вашия принос за развитието на преговорите с Западните Балкани. Е, можете ли да бъдете честен посредник? за бивша Юго... Югославска република Македония, проблема с името, може ли да упражните известен натиск над Скопия и Атина да се опита да решат този за нас неразбираем проблем. Също така, аз съм приятел и на вашата страна, и на Израел. Как си представяте сближаването в е, залива, свързано и с е, откриването на газови залежища там? Е, как е, точно ще работите и с арабския свят, е, и с е, Палестина, след като в момента сте едни нови приятели на Израел. Въпросът е за Египет. Може би оттам ще има огромен приток на бежанци, както и от Сирия, ако се срина економиката, и в Сирия започне основен проблем, всички съображения свързани с ширията, започне преследване. Така че има ли, има ли готовност за посрещане на тези потенциално много големи потоци бежанци? Също в Северна Африка какво се прави след арабската пролет? Благодаря, господин Танок. Господин Салабракос. Благодаря. Благодаря. Госпожо министър, добре дошли от мен. Желая ви много успех. И аз говоря от името и на моята политическа група. Тези 6 месеца, които ви предстоят като председатели, е, са много важни. Това означава, че ние в Европейския съюз сме развили едно чувство за демокрация. Това чувство почива на основата на любезността, на приятелството. Затова смятам, че е важно това чувство да се поощрява, да се развива и по-нататък, да се популяризира и в други страни, за да може универсалността на човешките ценности да се разпространява, да се видят навсякъде. Оста, Израел, Кипър, Гърция. Това искам да засегна. Тази ос искам да засегна тук в моето изказване. в каква посока ще се развиват тези отношения. Това ме интересува. Освен това, говорихте за добрите отношения с арабския свят. Смятаме, че тези добри отношения ще създадат предпоставките, които ще са решаващи за бъдещото развитие. Е, те ще дадат и принос за подобряване, за излизане от кризата в Близкия изток. Това е много трудна криза. И още нещо. Така наречената арабска пролет. До момента не сме свидетели на видими резултати. А и развитието в Сирия е много плашещо. Аз ви слушах внимателно, вие говорихте за вашите приоритети и мисля, че всичко звучи много задоволително и не искам да повтарям това, което моите колеги вече казаха. За това ще спомена само следното. Вашата роля като председатели в времето на една световна криза. В момента това е криза, която се намира в крайната си фаза. Какво имам предвид? Банковата система, която предстои да бъде поставена под контрол. Интересуваме вашето мнение по отношение на банковия надзор в Съюза. Благодаря. Господин Мавро Николас, благодаря, госпожа министър. Аз мятам, че вашата реч и вашите позиции ясно показаха какви са вашите цели в областта на външната политика, какво е важно за вас, за Европейския съюз и по принцип. Кипърското председателство. Показва и от географска гледна точка проблемите в региона югоисточната, най-югоисточната част на Европейския съюз се отличава с една определена специфика на проблемите си. Съвсем правилно казахте, че Палестина и арабската пролет и Сирия са важни теми. Кръвопролитията в Сирия продължават. Вие искате да покажете, че има възможности за Кипър да допренесе много благодарение на добрите си отношения с арабския свят и Израел. Това би било чудесно. Може би може да набележим е, по-конкретни мерки, които да генерират резултати. Например, Миграцията, миграционния натиск, това става голям проблем за някои европейски държави. Начина по който ще се решат проблемите с миграцията, а се отрешаващо значение. Кипър е остров, но проблемите си остават. И още нещо. Какво е вашето становище? Последния въпрос. Имаме върховния представител, имаме службата за външна дейност и заедно с тези е, служби бих искал да знае какво ще направи Кипър през тези 6 месеца да бъде формулирана една обща външна политика от името на всички държави членки на Европейския съюз. Благодаря. Е, Благодаря. Сега госпожа Теохарус. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, надявам се всичко да премине добре по време на кипърското председателство. Да се надяваме, че както ние, така и вие ще постигнете всичките си цели. Аз се доверявам както на вас, така и на Република Кипър. Въпросът ми е свързан с позицията на Кипър, която наистина е невероятна. Госпожа Луначек я визира в изказването си. Ще видим какво ще се случи от февруари нататък, ако се отворят въпросните две глави. Всички знаем, че Кипър е в положение на окупация. Как ще подходите към това. Постоянно сме свидетели на по-малки и по-големи провокации, насочени не само към кипърското председателство. Когато утре присъстваме на заседанието на парламентарната асамблея, не се знае дали председателството ще бъде представлявано там или не. Надяваме се да проявите солидарност към Европейския парламент, да ни подкрепите, защото ако Турция не се придържа към условията, ще трябва да спрем преговорите с нея. Следващият оратор, господин Пикула. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, добре дошла в Европейския парламент. Подкрепям ви за това, че ще наблегнете на разширяването, както и че ще установите тясно сътрудничество с Република Харватия. Историята на Европейския съюз е безспорно и историята на неговото разширяване. Европейският съюз е гарант за установяване на върховенство на закона и стабилност. Нека ви уверя, че Харватия ще допринесе към политиката за насърчаване на неевропейските държави, на държавите извън Европейския съюз – да загърбят миналото си, да се освободят от наследството на диктатурите. Пожелавам ви всичко най-хубаво по време на предстоящото ви нелеко председателство. Председателят, благодаря. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Господин Хачи Георгио. Благодаря. Добре дошла, госпожо министър. Можете ли да вземете отношение по казаното от колегата Баеш за смесаният парламентарен комитет в Европейски съюз Турция? И положение, при което ще има опит за отваряне на някои глави което Турция може да не приеме. Господин Баеш вече не веднъж е заявявал, че не признава кипърското председателство и че няма да поддържа контакт с него през следващите 6 месеца. но същевременно през едните 6 месеца Турция ще продължи да поддържа връзка с парламента и комисията. Какво смятате по този въпрос? Как би следвало да реагира кипърското председателство? Разбирам защо Кипър, държава, една трета от територията, на която е окупирана и една от най-малките държави, членки на Европейския съюз, може би най-малката, като изключим Малта. Населението на Кипър е една четвърт от населението на Берлин. Та разбирам защо през идните 6 месеца не възнамерявате да поставите кипърския въпрос на дневния ред на председателството. Не разбирам защо обаче останалите 26 държави членки ще се придържат към тази ваша позиция. Според мен трябва да се прояви патриотичен реализъм. Вие проявявате в случая патриотичен реализъм но питам се дали и останалите държави ще застанат на тази ваша позиция. Какво смятате? Трябва ли те да се придържат към вашия курс или би следвало да се възползват от председателството ви като възможност за промени по този въпрос? Председателят, благодаря. Това бе един завършен кръг от въпроси. Госпожо министър, по програма разполагате с 15 минути. Ще ви помоля да се придържате към тях. You, uh, Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда възможно най-кратка и да отговоря на колкото се може повече въпроси и становища. Имаше много въпроси и коментари по отношение на Сирия, арабската пролет, Египет. За целият този комплекс от въпроси ще кажа следното. Исторически, ако това е прав... правилната дума, историческите промени са факт в нашата в нашето време, в, нашата, в нашите съседни страни. И това са промени, които никой не очакваше. Например, преди две години. Никога не сме смятали, че, те, че, този, че тези авторитарни режими, тези диктаторски режими, които са траяли десетилетия, които са потискали народите на тези страни в продължение на десетилетия, ще бъдат прекатурени пре, е, от е, младежи, мъже и жени, които са невъоръжени. Трябва да окажем огромното си уважение на тези народи. И в същото време е, трябва да ни е ясно, трябва да се погрижим за това, да им покажем, че ние сме с тях, защото това е борба за преход, за трансформация. Ние ще ги подкрепим в тяхната борка, борба за демократизация ще ги подкрепим в борбата за по-добро бъдеще на сегашното и бъдещите поколения на тези страни. Затова кипърското председателство има този приоритет, а именно южното измерение на добросъседската политика. Фокусът на върху тези развития, които ние наричаме арабска пролет. чрез Република Кипър и чрез усилията на Външното министерство на републиката успяхме да убедим всички засегнати страни да организират втората среща на министерско равнище между Европейския съюз и тези страни. Е, тази среща ще се проведе по време на нашето председателство. Мисля, че тази среща идва точно на време. На нея ще бъдат разисквани не само развитието в страните на арабската пролета, а също така и други важни въпроси които ще засягат институционализирането на нашите отношения с арабския свят. Аз имах дълги дискусии с генералния секретар на Арабската лига, господин Алапи, който бе на посещение в Кипър и също така говорих с върховния представител Баронеса Аштан и ние сме горди, че тази среща ще се състои по време на нашето председателство. Сега по отношение на Сирия. Там има война. Това е наша съседна страна. И нека кажа, че бреговете на Сирия са само 100 км на разстояние 100 км от нашите брегове. Ние сме много загрижени. Ние сме много разтревожени, разбира се, ние осъждаме, ужасени сме от е, кръвопролитията, които се случват там и от нечовешкия начин, по който е, цивилни граждани биват третирани, хората, които умират. И накърняването на човешките права в тази страна. Ето защо още от самото начало ние подкрепихме инициативата на Арабската лига, инициативите на Обединените нации за едно ранно намаляване, за едно бързо за, за, за една бърза политическа промяна, бърз политически преход – в тази страна. Това е страна, която много която има много голяма нужда от промен. Подкрепяме инициативата на Кофи Анан, инициативата на Арабската лига и сме окоръжени от, от последната среща в Женева. Трябва да кажа, че е важно, че Русия и Китай са се включили в тези дискусии и също а, така, отговаряйки на въпроса какъв може да е приноса на а, Кипър да привлече Русия в дискусията за Сирия. Естествено, ние имаме двустранни отношения, имаме нашите двустранни разговори с Руската федерация, имаме дългогодишно приятелство с федерацията, но усещаме, че Европейския съюз – Върховният представител, но също така и Обединените нации, вече са убедили Руската федерация да се включи в нашите усилия. Затова Руската федерация също участва в срещата в Женева. Това е много важно, защото без Русия и Китай ние вероятно няма да може да постигнем е, резултатите, които си пожелаваме за Сирия. А, какво трябва да се направи? Разбира се, да се приложат споразуменията от Женева. И като председателство на Европейския съюз ние ще работим в е, тясно сътрудничество с върховния представител Катри Аштън, за да разберем как Кипър може да помогне в това отношение. Имах възможност да дискутирам в големи подробности с върховния представител въпросите не само на Сирия, но и за всички страни от района и поеха ангажимент като представител на председателството да помагаме във възможно най-голяма степен, включително да я заместваме в някои от нейните посещения в региона, а и в инициативи, които тя реши да предприема там. По отношение на положението в Сирия, изключително много сме загрижени и именно по тази причина вече работим с нашите партньори в Европейският съюз и извън Европейският съюз по е, така наречените е, временни или допълнителни планове за евентуално евакуиране на хиляди европейски граждани, а също и граждани на трети страни от Сирия, предимно от Сирия, но и от Ливан. Аз държа да предам ясно посланието, че никой в Европейският съюз, поне това е позицията на срещата на върха на най-високо равнище по външни дела. Никой не желая да има военна намеса в Сирия. Работим обаче и е, по такъв крайен сценарий, ако се случи е, да има подобен сблъсък. Ако това се случи, ние трябва да направим е, ние трябва да сме наясно, че е, ще има ефект е, това събитие в целия регион. Ще има последици и най-засегнати в този случай ще бъде е, Ливан. В е, ние имаме много тесни връзки на приятелство с Ливан и не бихме искали тази страна, която е, толкова страдала през годините, не искаме да бъде застраж... застрашена. Така че работим за резервни, по резервни планове за евентуално евакуиране на 200 000 европейски граждани и граждани на трети страни от е, тази страна. Е, също така разговаряхме за Турция. За съжаление, подходът на Турция е много неудачен и много публично огласен подхода и към нашето председателство. Казвам неудачен, защото това е най-меката дума, която мога да употребя, особено когато това поведение идва от страна на държава, която се стреми да влезе в нашето семейство от народи. Не мога да си представя коя друга страна, която би искала да влезе в Европейския съюз, би се държала по такъв начин, по такъв неприемлив начин към друга страна, членка на Европейския съюз. Тоест да се произнесат открито, че няма да признаят тази страна, че няма да сътрудничат с кипърското председателство, а и това да им бъде простено. За нас това е немислимо. Не мисля, че в който и да е било друг случай, подобно нещо може да се случи. Но, както казах в встъплението си, ние ще продължим с преговорите за присъединяване на Турция, ще проявим прагматизъм. Готови сме е, да работим с комисията, готови сме да работим с Турция, ако Турция реши да си сътрудничи с председателството. Но, както вече бе казано, и нека да повторя, министъра за европейските дела е, на Турция съвсем ясно се изказа, че те няма да сътрудничат, дори да им се предложи възможността да се отворят някои глави от преговорите. Дори в този случай те няма да си сътрудничат с нас по време на този 6-месечен период. Много ясно заявиха това, така че няма никаква възможност да търсим други варианти и да работим в друга посока. И нека да бъда откровенна, ще се радваме много, ако Турция си промени отношението и е готова да си сътрудничи с кипърското председателство. В такъв случай ние можем да помислим какви възможности се отварят. Както знаете, остават за три глави, които трябва да бъдат отворени. Турция не е направила никакви стъпки в тази посока – ние имаме желание да работим и с комисията, и с Турция за това тези три глави да бъдат отворени. По отношение на бившата Югославска република Македония, много е жалко, че нямаме дипломатически отношения с тази страна. Аз поех инициатива неодавна, защото според мен подобно положение не е приемливо, не е редно да нямаме дипломатически отношения с е, една страна кандидатка за членство в Европейския съюз. Срещнах се с е, външния министр на бивша Югославска република Македония Предложих определена формула за създаване, за установяване на дипломатически отношения между двете страни, но до днешния момент не съм имала никакъв положителен отговор. Но нека да ви кажа, че аз няма да се откажа. Съвсем скоро е предвидено да проведа още една среща с министъра на външните работи и съм убедена, че ако има желание от тяхна страна, ще намерим, ще търсиме поне начин да запълним тази празнина. Това е една е празнина, факта, че нашите две страни нямат установени дипломатически отношения. Uh, to Mr. Uh, Watson. Uh. На господин Уотсън, нека да кажа, не разбирам всъщност вашия коментар за това, че разделянето на острова подкопава репутацията на председателството. Господин Уотсън, аз не се съмнявам, че вие сте наясно. Извинявайте, опитвах се да видя къде сте. Вие се върнахте като се чухте името ли? Обедена съм, че вие сте наясно какви усилия полага кипърското правителство и общността на кипърските гърци и какви усилия са полагани през последните 38 години за обединяването на страната. И нека да ви кажа, че това си остава нашия основен приоритет. Нашата основна цел е да обединим страната си, защото това разделяне е не само неприемливо, то е една травма, един белег в душата и тялото на Кипър. Така че ние непременно трябва да обединим нашата страна и то в един федерален контекст, не като конфедерация от две отделни държави. А именно това, по този въпрос не можем да се споразумеем до този момент. Така че в такъв смисъл, когато през 2000 1994 се присъединихме в Европейския съюз. Цялата територия а, на Кипър се а, присъедини, освен двете територии, които са извън европейското законодателство. А, това са двете суверенни бази на Обединеното кралство. нашата цел е да обединим страната си и това ще си остане наша основна цел. Партньорството за мир, господин Уотсън, вие знаете нашата позиция, но се питам, имате ли някакви добри новини от Турция? Ако ние кандидатстваме, те ще ни подкрепят ли, ще подкрепят ли нашата кандидатура? Ако може да ни кажете нещо по този въпрос, това ще е добра новина. Знаете, че Турция всъщност възпрепятства участието на Турция в над 20 международни организации. Турция налага вето. Така че в този случай предполагам, че те ще заемат същата позиция. Now, regarding the chariot, yes, I think that uh, over this past uh, few weeks. През последните няколко седмици и месеци изказахме съвсем ясна позиция за инцидента с е, е, кораба. What happened? So uh, I want to take this opportunity also to explain. Наясно съм какво се е случило и сега искам да се възползвам от възможността да ви обясня как, какви бяха обстоятелствата на този инцидент. Този е, руски мореплавателен е, съд пътува под флага на Гранада и тръгва от Санкт Питерсбург с дестинация Искендерун. От самото начало се знае, че крайната му точка е Искендерун. Корабът наближава, приближава Кипър, но не влиза в пристанище Лимазол остава извън пристанището. Атмосферните условия са били много тежки и корабът е поискал да, му, да бъде заред, презареден с гориво. Ние не можем да откажем това. Документите са проверени и там крайната точка е била обозначена като Искендерун. И имаме уверенията и на капитана и на компанията, която управлява кораба, е, че именно това е крайната точка, за която пътува кораба. За това и ние му позволяваме, сме му позволили да мине през кипърски води. Но той в последствие сменя курса кипърското правителство, нека ви кажа, започна наказателно преследване срещу капитана на кораба и компанията, собственик, руската компания, която притежава кораба. А също и срещу компанията, която управлява е, в е, Кипър. В момента в Кипър има съдебно преследване. Затова искам да ви уверя, че нашето правителство абсолютно спазва санкциите, постановени от ООН. Миналата година платихме много тежка цена за това. 10 млади военнослужащи загубиха живота си. Бе разрушена инфраструктура на електроподавателната мрежа. И всъщност това бе последица от конфискуването на кораб, който незаконно пренасяше оръжие за Сирия. Исках това да поясня и се надявам, че ме разбирате. Regarding Mr. Bayis, I think that I have answered. Господин Бенис, отговорих на тези въпроси. Regarding the Turkish occupation, of course. Турската окупация. Не мисля, че трябва да повтарям всичко казано от господин Теохарус. Европейският съюз е напълно наясно с положението. В много резолюции е заета много ясна позиция от страна на Европейския парламент. не, също се е произнесло по въпроса. Нашите отношения с Израел. А също и сътрудничеството между Израел, Кипър и Гърция нека да кажа, че визията на Кипър е да си сътрудничи с всички свои съседи. Особено в е, тези нови сфери на сътрудничество, а именно е, използването на течни горива в е, Средиземноморието по проучвания на американски учени се смята, че има 450 трилиона залежи от природен газ и 10 милиарда възстановяем нефт, който може да бъде извлечен. За това ние започнахме да работим с всички наши съседи, за да можем да изградим необходимата правна рамка за едно подобно сътрудничество. Сътрудничим си с Израел, Египет, Ливан и естествено има много място за сътрудничество и с Турция, ако Турция се съгласи с обединяването на Кипър и разрешаването на кипърския въпрос. Защото всъщност Турция би имала реални ползи и нейния народ би имал полза от сътрудничество в мир. Това ще е в полза на благоденствието на всички страни и народи. Това е, визия, това е нашата представа и визията ни за бъдеще. Има също няколко други области на сътрудничество. Една от тях е изграждането на връзка между Израел, Кипър и Гърция от там към Европа. Е създаването на електропреносна мрежа. Този проект е в е, проучвателната си фаза и се надяваме, че това е една нова област на сътрудничество. Също, това, също така работим и за установяване на сътрудничество с другите ни съседи от арабския свят. Мисля, че в голяма степен отговорих на въпросите. Извинете ме, ако съм пропуснала някого и благодаря. Muchas gracias, señora ministra, señora Маркулис. Reiterarle lo dicho por mis colegas, los señores y señoras. Председателят. Благодаря, госпожо министър Маркулис. Нека се присъединя към пожеланията на колегите за много успехи през предстоящите 6 месеца. Председателството сега ще поеме господин Брок. Ladies and gentlemen, let's start. Point 21. Уважаеми дами и господа, преминаваме по-нататък към точка 21 от дневния ред. Препоръка за споразумение с, с между Европейския съюз и Русия. Господин Свобода има думата. Не ми пречихте на разговора. Вие сте все пак председател на комисията. Уважаеми дами и господа, аз няма да се впускам в подробностите по моя доклад. Вие разполагате с текста, за това ще бъда кратък. Нека започна с общия тенор на доклада. Ние искаме да имаме сътрудничество с Русия, партньорство с Русия, естествено, но няма да отстъпим от критичните пунктове, които съществуват в Русия. Общата идея е, че искаме развитие в по-добра насока. Е, всяка година обаче се оказва, че трябва да ставаме все по-критични към нашия партньор. Нека кажа нещо за характера, спецификата на партньорството. Сега, дали това е стратегически или не стратегически партньорство? Е, според мен, е, ние искаме, би трябвало Русия да е стратегически партньор, но условието да Русия да не стане стратегически партньор не е изпълнено. Условието е а, да имаме нещо повече общи неща общи цели, ценности, за да може страната да стане стратегически партньор. Така че формулировката е, ние искаме Русия да стане наш стратегически партньор, но за момента а, условията не са изпълнени. Това е и а, целта на споразумението за партньорство и сътрудничество. Преговорите бележат напредък но напредъкът е доста скромен. Имаме доста отворени въпроси. Демократическият принцип е, е нещото, което трябва да се включи. Не може да имаме спор, е, споразумение за партньорство и сътрудничество, което да се фокусира само върху економически въпроси, въпроси, които по принцип лесно могат да се решат. Нека съм ясен. Това е важно за нас. Това, което се случва в момента, с закона за неправителствените организации е много странно в момента. То също трябва да бъде включено. нещата не вървят на добре. Трябва в доклада да се включи една критична оценка на развитието в областта на този закон. Имаме е, желание от страна на Русия за членство в ЕСТО, в Световната е, търговска организация. Е, това е нова ситуация, нови шансове, но също така от там проистичат, от това членство проистичат и нови отговорности за Русия. И това ясно трябва да се каже. Русия казва от време на време, добре, ние имаме един митнически съюз, а, и може да базираме нашите отношения на тази основа, но това не е нашият път. В по-късен етап може да включим разговори и с Митническия съюз, но сега ние искаме да говорим главно с Русия, за Русия, а не за Митническия съюз, който включва Казахстан и Беларус. Естествено, това е нещо доста привлекателно към нас и това може да ни даде допълнителен тласък, е, тласък към Украина. Сега за политическия диалог и сътрудничество. Отново искам да направя препратка към гражданското общество и нуждата от реформа в тази област. Гражданското общество а трябва да бъде споменато закона за неправителствените организации и всички пречки пред развитието на гражданското общество трябва да бъдат споменати. За съжаление, е, развитието на гражданското общество не се подкрепя от цялото население. От друга страна обаче, как виждаме реакцията на Русия по отношение е, на госпожа Собчак, Руската полиция влиза в къщата на хората, конфискува имущество, пари. Това не е начина по който гражданското общество може да бъде третирано, така че тук трябва да сме също критични. така че диалога за човешките права ще е важен, важна част в диалога с Русия. Винаги имаме извинението, добре, но и вие накърнявате човешките права е, в някои европейски страни. Това е така, но въпреки това ние не бива да отстъпваме от нашата позиция. Е, Русия може да изразява критика по отношение на ситуацията в някои наши европейски държави, но ние също имаме право, право да сме критични по отношение на Русия. Корупцията. Тя също трябва да се отбележи. Корупцията е нещо, с което Русия трябва да се бори, то най-вече заради самата себе си. Има много разследвания, а, които се случват в Русия, не мога да отрека. А, може би няма почти нито една компания, която да не е засегната от това. Е, всичко зависи вероятно и от някои регионални и местни власти, но така или иначе борбата срещу корупцията трябва да бъде подкрепена. Споменах някои глобални предизвикателства, те са явни за всички нас. Връзката между корупцията и другите въпроси е също връзка която не изпраща в областта на модернизацията за, на Русия. Не става дума тук само за техническо и економическо модернизация. Тук става дума и за върховенството на закона, става дума за отвореността на обществата, става дума и за гражданските права и свободи. Мисля, че е много важно да имаме е, целият този сложен е, пакет за модернизацията на страната. Енергетиката е също много важна, важен въпрос за нас, това е ясно. Сътрудничество в областта на енергетиката е важно, но трябва да сме ясни. А ние ще вземаме решение от къде ще се снабдяваме с енергия. Естествено, Русия в дългосрочна перспектива ще е важен енергиен доставчик за нас, но също така ние работим в посока на диверсификацията на енергийните връзки и ресурси. Строят се нови тръбопроводи, Някои са под въпрос, но така или иначе диалогът с Русия се развива доста, би се развил по, доста по, в, бихме били по-отворени и по-свободни в диалога си с Русия, ако имахме възможност за диверсификация на енергийните ресурси. И така, в заключение, мисля, че доклада върви в правилната посока, но трябва да подчертаем следното. Искаме партньорство с Русия, искаме стратегическо партньорство с Русия, но а, трябва някои предпоставки за това да бъдат изпълнени. Не може да има споразумение. Всяко споразумение между Русия и Европейския съюз трябва да включват въпроси като гражданските права, човешките права. Не може да има партньорство, когато в Русия има закон, възпрепятстващо дейността на неправителствените организации. Мисля, че всеки от нас, който е имал контакт с неправителствена организация в Русия, знаят колко е важна работата, която тези организации вършат. И тази работа не бива да бъде е, спирана от законодателството, което се, взима, се прави в Русия. Така че ясно трябва да е, партньорството трябва да подкрепи развитието на гражданското общество, на неправителствените организации, защото смятаме, че именно те ще опосредстват положителните промени в Русия. По принцип това е положителен доклад, но зная от преговарящите, че в момента се намираме на една доста ранна фаза на, на е, преговорите. Аз съм положително настроен по, раз, по отношение на различни мерки, като например визовата либериз, либерализация. Но отговорът на Русия по много от нашите е, предложения не беше много убедителен. Така че трябва да намерим правилния баланс. Благодаря, господин председател, за възможността да направя това кратко въведение и с удоволствие ще отговоря на въпросите. Благодаря. Благодаря, господин Свобода. Сега първият оратор – е госпожа Омен Халтен, докладчица в Сянка от НП. Е, de voorzitter, meneer de voorzitter, ik е, wil als eerste Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на господин Свобода за изготвения текст на проекто резолюция. Според мен текстът е добър и изчерпателен. Приемам и структурата, която е избрал господин Свобода. Надявам се, че ще запазим краткостта на текста. Това зависи от сътрудничеството, което ще установи докладчикът с докладчиците в сянка. Господин председател, крайно време е да поставим отношенията между Европейския съюз и Русия в по-широк контекст. През изминалите години настъпиха много промени в рамките на сътрудничеството ни с Русия, както положителни, така и отрицателни. Според мен, стратегическото сътрудничество, което бихме искали да установим, не е лесна за постигане цел. Вече от пет години се водят преговори за сключването на ново споразумение. Не постигаме особено бърз напредък в този процес. Мисля, че трябва да се ускори неговото темпо. Ако не успеем да ускорим темпото, то Просто няма да успеем. Новото споразумение трябва да е ориентирано към бъдещето. Русия е най-големият ни съсед. Трябва да си поставим амбициозни цели. Знам какво искат руските ни колеги. Те обикновено се стремят към доста подробни разпоредби, Има нещо, което според мен е особено важно във връзка с споразумението с Русия, а именно постигането на взаимност. А ако не се осигури взаимност, няма да постигнем нищо. Наскоро Руската дума одобри сключването на споразумение с СТО. Това означава, че можем да цитираме ангажиментите поети от Русия на ниво СТО. Споразумението не бива да визира само търговските ни отношения с Русия. Господин Лансбергис, моля ви, събудете се. Господин Лансбергис явно предпочита да се занимава с нещо друго. Договореностите ни с Русия трябва да засягат не само сферата на економиката и търговията. Те трябва да излязат извън сферата на економиката, търговията и енергетиката. Важно е да визираме в споразумението и онези норми и ценности, които са важни за нас, а именно демократичните ценности, правата на човека и върховенството на закона. Едно добро сътрудничество в областта на економиката трябва да почива на върховенство на закона. Както каза господин Свобода, секторът на енергетиката продължава да играе особено важна роля в отношенията ни с Русия. Не се упоменава в текста така нареченият манифест за енергетиката – ще направя и няколко по-конкретни бележки. В текста се визира определянето на условни критерии по силата на споразумението за асоцииране. Това ще го постави на основа по-различна от тази на едно споразумение за партньорство. Но какъвто и подход да изберем, той трябва да е двустранен. Няколко думи и за митническия съюз. Имам някои съмнения по този въпрос. Подбрали сте следните формулировки. Ако Русия сключи митнически съюз с Казахстан и Беларус, то от това не бива да проистичат някакви императивни изисквания за нас. Неведнъж господин Свобода упоменава и международните ангажименти. Мисля, че Русия трябва като член на съвета за сигурност на ООН да изпълни ангажиментите си в международен мащаб. Това е важно не само с оглед на сигурността, но и с оглед на отговорността, която Русия трябва да прояви. Това бе всичко от моя страна. В съвместната си работа с вас ще се опитаме да усъвършенстваме текста в някои пасажи. Заедно ще се опитаме да запазим краткостта му. Групата на НП иска да установи сътрудничество с вас, за да изготвим един ясен, категоричен текст, около който да се обедини целият парламент и който да изрази нашето желание за сключване на споразумение с Русия. Председателят, искам да се обявя за правото на колегите да си поспиват от време на време. You, Госпожа Ойланд. Нека да кажа няколко думи за толкова добрата отправна точка, с която започва това изчерпателно предложение. То включва най-важните моменти, които трябва да бъдат засегнати във връзка с двустранните ни отношения с Русия. Мисля, че е много важно да се опомене, че Русия е не само наш партньор, но и член на съвета на Европа и на ОССЕ. И те съответно имат своите задължения, когато са се присъединили към тези организации, особено към съвета на Европа. А, ако мога да засегна някои теми, например гражданското общество, вие говорите за ограничителното законодателство по отношение на гражданското общество. Факт е, че се създават все повече препятствия към правото на сдружаване и на организиране в Русия. Като докладчик в Сянка, ние често се срещаме с представители на гражданското общество и на опозицията и те ни дават много примери за проблеми, които се сблъскват в тази област. Последните ограничения, примерно, с които аз се сблъсках, бяха свързани не само с законодателството, но и много силната пропаганда срещу подобни неправителствени организации. Те биват наричани за шпиони на Запада, например, и слуги на Запада. За мен е много странно. Не мога да разбера каква е целта на подобна пропаганда какво цели властта в Кремъл с това. Също съм много съгласна с коментара за либерализирането на визовия режим и предложенията за краткосрочни пътувания без визи. Това би било много важно не само за гражданското общество, не само за студентите, но и за хората на бизнеса. Е, Русия, ако ще се присъедини към СТО, е, ще трябва да работим и по този момент. Ние ще трябва да работим с тях е, в най-тяхно сътрудничество, за да постигнем резултатите, предвидени в пътната карта. И коментирам този въпрос, защото аз все по-често установявам, че представители на бизнеса в Русия – поглеждат към европейските страни, за да изнесат бизнеса си от Русия, за да могат да имат свобода да вършат бизнеса си, да пътуват достатъчно често до европейски страни. И смятам, че подобни ограничения в визовия режим са определено пречки за двустранните отношения. И става дума за двустранните отношения – не само на гражданското общество, но и на представителите на бизнеса. Трето, въпроса с корупцията. Тук се споменава съвсем накратко. Аз бих искал да бъде разгледана тази тема и във връзка с влизането на Русия в 100. Защото знаем от своите колеги от гражданското общество, от представители на опозицията и на бизнеса, че Корупцията е много е, тясно свързана с режима в Кремъл и ние не следва да си затваряме очите пред това. Затова влизането на Русия в Световната търговска организация ще даде е, възможност на тези корумпирани компании да провеждат с по-голяма леснота бизнеса и с Европейския съюз и с Запада като цяло. И мисля, че можем да бъдем и малко по-ясни в изявленията си за корупцията и присъединяването на Русия към СТО. Все още съществува групата uh, making uh, their dirty money Луев може би се чу като има а, и а, се изкупуват капитали. Мисля, че трябва, трябва да обърнем внимание на този проблем, защото не е в наш интерес да позволяваме това да се случва. Не е в интерес на обикновените руски хора. Това са кратките ми коментари. Очаквам с нетърпение съвместната работа с другите докладчици в Сянка и се надявам, че в края на кращата доклада ще стане много добър. Э, Господин Шулц. Хубаво е, че имаме проект за доклад. Благодаря на докладчика за този доклад. Надявам се да стигнем до общия знаменател в рамките на преговорите, защото не смятам, че има малки, малък напредък във връзките с Русия. По-скоро моето мнение е, че има не напредък, а регрес Нямаме стратегическо партньорство с Русия и сме толкова далече от едно такова партньорство, колкото никога не сме били. Нека кажа само ключовата дума – Сирия. Вижте се колко диаметрално противоположни са нашите становища. В крайна сметка Русия е и виновна за този конфликт. Тя продължава да се държи набдява с оръжие Сирия. Няма защо да се задълбочавам върху тази тема. Про проблема е същия с конфликта в Иран. Атомната програма. Руския отговор на ракетния щит на щатите е стациониране на ракети в Калининград. А по-скоро трябва да сме ясни че не бива да има регрес към студената война. Това на първо място. Второ място. Не бива да има перспектива да се, прави, да се правят, е, да се водят преговори с Митническия съюз. Става дума за евро, евроазиатски съюз. Русия иска да преговаря с Европейския съюз. От една, от, една, от един пьедестал, Путин се опитва да говори за Евроазиатски съюз. Не може да говорим по този начин с тези хора. В никакъв случай не би трябвало да има такива преговори. става дума тук за престария принцип разделяй и владей. трябва да се говори е, трябва да видим, че Русия се опитва да преговаря по-отделно с държавите ни членки. През януари, декември и следващите месеци е, имаше протести поради това, че гражданските права и свободи бяха ограничени. Една нелегитимна дума, която много бързо, в много бърза е, процедура приема е, рестриктивни закони. Закона за демонстрациите, закона за неправителствените е, организации. Е, в една седмица се случват трите четения. Това е стигматизация. Това е всъщност единствената причина е много ясна. Е, явно думата, дума смята че определени развития вредят на имиджа на Русия. Тези неправителствени организации не могат да бъдат, не могат да получат средства в своята страна. Затова те трябва да получават средства от чужбина. За също, същото въжи и за закона за интернета. Медиите са до голяма степен подвластни на законодателството. Всичкото се прави, цялата тази инициатива се прави под е, претекста за борба с порнографията, но това е друг въпрос. Е, какво сега случай е с Магницки? Това са същите методи. неговия казус не е разследван, но Сергей Соколов бе отвлечен неотдавна и бе заплашен с екзекуция. Това е ужасяващ случай. Всичко се е, случва в една система, система, която иска да, да сплаши гражданското общество. Така че оценката, моята оценка е съвсем различна. А, критическия диалог трябва да е много ясен. Ние не бива да се самозаблуждаваме. Ако смятаме, че в Русия се има положително развитие, не, това не е така. Точно обратното е, е факт. Danke, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte mich beim Berichterstatter Господин Шолц, благодаря господин председател. Също сърдечно благодаря на докладчика господин Свобода за изготвения проект от доклад, който е повод за редица разисквания и ни дава немалко храна за размисъл. Госпожа Ойланд каза, че няма да можем толкова бързо да установим стратегическо партньорство и че не напредваме много бързо по този процес. От проекто доклада проистича въпросът защо. И мисля, че в текста се дава отговор до някъде на този въпрос. В точка Е докладчикът заявява, че Европейският съюз продължава своята ангажираност за по-нататъчното задълбочаване и доразвиване на отношенията с Русия на основата на всеобщи ценности и принципи. Всички можем да застанем зад това, но мисля, че в процеса по изграждането на партньорство не формулираме достатъчно точно тези свои принципи и ценности. и така не можем да окажем решаващо въздействие върху отношенията си с Руската федерация. Само в точка N и О всъщност се излага в какво се състоят общите ни интереси, а именно предизвикателства в световен мащаб, мирно разрешаване на конфликти, борба с тероризма, сигурност на енергийните доставки, изменения в климата, намаляване на бедността, стабилност, политическо сътрудничество и економическо развитие. Това означава, че препоръките ни към комисията, към СВД и към съвета не са достатъчно конкретни. Не упоменаваме достатъчно конкретно на какво ще се основават двустранните ни отношения. Мисля, че трябва да работим по този проблем, ако искаме мандатът за водене на преговори наистина да е всеобхватен Съгласен съм с докладчика за това, че Руската федерация трябва да е партньорът ни по време на преговорите, а не митническият съюз. Същевременно обаче трябва ясно да заявим, че очакваме от Руската федерация в качеството и на партньор по преговорите да изясни отношението си към митническия или Евразийски съюз. Така ще стане ясно и на какви интереси, на какви общи интереси ще можем да поставим по-нататъчния процес на преговори. Текста не се упоменава и културните взаимоотношения, научно-изследователската дейност. Колегата Шулц правилно посочи, че критиката ни към закона за НПО, за митингите и събранията трябва да бъде изразена много ясно. Така ще наблегнем върху правния аспект на реализирането на правата на човека в Руската федерация. Искаме да се установи прозрачност, искаме гражданите на Руската федерация да имат доверие към съдебната власт там. И трябва да допринесем за това. Благодаря още веднъж на докладчика. Мисля, че заедно ще изготвим един балансиран текст, който да представим на комисията и съвета. Госпожа Вайдере има думата, казва председателят. Може ли да се изказвате по-кратко, защото иначе няма да ни стигне времето. Имате две минути. Съжалявам, казва госпожа Вайдери. исках да говоря малко по-дълго, но няма какво да се направи. Много благодарности за докладчика. Господин Свобода, Свобода е извършил наистина отлична работа. Мога да му изкажа само съчувствие, защото си представям, че ще има поне 4000 или 5000 изменения от това, което чувам днес. Но Нека да кажа първо, като е, докладчик в сянка за Комисията за международна търговия, бих искала е, да има и допълнителни изменения в посока да искаме правно обвързващи споразумения за търговия и инвестиции. Аз бях докладчик за дървени материали суровини в е, Инта по тази тема и знам, че има голями, големи проблеми. Също има сериозен проблем с фалшифицираните стоки и правата за интелектуална собственост. Това са е, въпроси, които будят загриженост от гледна точка на международната търговия. Остава и нерешен въпроса за енергийните доставки Полша, Чехия, Словакия, Балтийските страни – а също и така, ако ми дадете две минути, нека да кажа, трябва да отчитаме факта, че историята се тълкува различно. И ние би следвало да създадем една група за постоянна група за обсъждане на историята, защото това е важно за бъдещето. Няколко думи за визите. Аз лично не съм толкова оптимистична, както колежката Ойланд за визовия режим. Мисля, че първо трябва да оценим а, как действа визовия режим в момента. Не знам, не виждам нашата позиция в този, по тази тема, какво е доброто за нас. И от ако подема темата какво, кои са руските бизнесмени и нека да помислиме дали това, което върши руския бизнес е добре за Европа. Затова нека да оценим а, първите години на облегчаване на визовия режим, какво добро са донесли за Европа. Много съм впечатлена от изказването на господин Вернер Шулц. Ние посетихме заедно Русия и именно такива неща видяхме там само мога да кажа, че съм напълно съгласна с него, няма да повтарям. И отново по въпроса за визите. Безвизовия режим, ако ще мислиме по тази тема, той трябва да се отнася за целия регион, не само за Русия, защото е много лоша практиката, ако ще повториме нещо, което е, се случва с Абхазия и Южна Осетия, защото там е, Русия има безвиздов режим, но не и с Грузия. Така че трябва да помислиме по този въпрос. Ханес коментира, че доклада не е толкова положителен, колкото ни се иска. Но според мен е. Още едно изречение имам да кажа само. Мисля, че ние трябва да бъдем обективни и да не прилагаме двойни стандарти, да подхождаме към Русия с същите стандарти, с които подхождаме към Грузия и Азербайджан, например, защото влушаването на ситуацията с човешките права там е напълно очевидна и се надяваме, че тези демократични движения ще могат да получат по-голяма мощ. Благодаря. No. Uh, like for... Господин Келам, благодаря на колегите за подготвянето на толкова добра основа за новата резолюция. Както казахте, естеството на партньорството все още не е окончателно дефинирано и условията за стратегическото партньорство все още не са изпъл... изпълнени. Мисля, че това е основният момент на нашата резолюция. И както се каза, за съжаление, тук усещаме още повеите на студената война. Един въпрос, който аз искам да поставя главно бе на първа страница, където се говори, че Русия и Европейския съюз са взаимозависими економически и политически. Аз лично имам известни е, съмнения дали да употребим термина политически, защото е, дум, политически може да има различни тълкувания. Може би би било по-лесно просто да пропуснем. Второ, трябва, може би, да кажем по нещо по-конкретно. А... Говорим за... Преди 25 години терминът беше перестройка, говорим за пълна економическа и социална криза. А сега използваме думата модернизация. Това е една много общо неясно понятие и когато го използваме, би следвало да вложим малко повече съдържание в него. Да дадем нашата интерпретация на това понятие. Много се радвам, че има елементи на поставяне на условия в нашия проектотекст, защото това е основата за едно конструктивно е, партньорство. Примерно пълното спазване на разпоредбите на Световната търговска организация би било едно от условията. Също правно обвързващата харта за енергия, е, диалог по човешките права, допълнителни споразумения, които да включват клаузи за спазване на човешките права и съответни критерии. И накрая още две идеи, ако мога да предложа. Първо, за условията, при които работят западните фирми и правят инвестиции в Русия изисквания за прозрачност и реципрочност. Защото този въпрос има пряко отношение към корупцията. западните фирми следва да са принудени да се нагаждат към положението в Русия и всъщност също се поддават на корупционни практики. И второто ни послание е да искаме от Русия да спаз... да уважава правото на съседите си за независимо вземане на решения. Миналата седмица говорихме за Грузия и как е, грубо се намесва Русия там. Една от най-слабите, един от слаб, най-слабите моменти е, може би, невъзможността на Европейския съюз вече 4 години да убеди Русия, че тя трябва да спазва споразумението е с Русия от август 2008 година за прекратяване на а, военните действия в Грузия, но а, наблюдатели на ЕС все още не се допускат до отцепените лите са територии и смятам, че това е унизително за Европейския съюз. Тоест да не ни се оказва доверие за това, че сме ефективни в е, външната си политика. Благодаря. Един въпрос към госпожа, господин Свобода. Австрия преди е, разширяването беше един много рядък пример на страна, от която Русия оттегли военните си сили. Аз разговарях с руски политик, когато преди години Берлускони толкова глупово предложи дългосрочно членство за Русия в Европейския съюз. Та този руски политик е, каза, Русия не влиза в е, съюзите на други страни, ние си правим наши собствени съюзи. Смятам, че това иллюстрира съвсем ясно сега практиката, която те имат с е, ред страни. Руската култура и история, действително Русия е стратегически партньор, така както можем да кажем, че и Китай е стратегически партньор с общи е, културни, търговски и економически интереси. Сега се формулира план за Сирия, за Иран, е, с, с е, Северна Корея, в, в Сърбия също имат отношения. Може би Германия има нужда от руски газ, Южен Кавказ също се конкурира за привличане на внимание. Така че, според мен, Русия е много, много неясна в отношенията си, ангажиментите си към демокрацията и човешките права правилно казахте, че е, Русия следва да спазва задълженията си в съвета на Европа и е, факта, че тя не го прави, подкупа, сериозно поставя под въпрос е, репутацията на съвета на Европа. Русия си разиграва тип съветски политически игри те определено имат ценности, които Запада не споделя. Това е така, но в края на кращата нашите взаимоотношения с е, Русия, ако е, поставят изисквания за демокрация, прозрачност, задължителност на е, законодателство за човешки права, ще са само една празна реклама, защото руснаците ще ги подпишат и моментално ще ги забравят. Така че нека да не си правим иллюзии, че Русия ще си спазва подписаните клаузи за демокрация и защита на човешките права. Просто ние имаме нужда от тях и в търговията, и на много, и на международната сцена. Това е. Uh, uh, the initial remarks of Mr. Svoboda uh, indeed... Искам да отговоря на това, което каза господин Свобода, да реагирам на някои от негови, на неговите забележки. Ако ние вярваме в прогреса и в нашата мисия да направим света по-добро място за живееме, ако вярваме в това, ние не може да имаме стратегическо партньорство с такъв партньор. Не може, ако нямаме споделени ценности. Когато имаме една държава, която работи в, на посока на това да влуши света, когато има военни интервенции и окупации на чужди държави. Когато тази страна блокира положителните развития и влушава ситуацията в света. В точка от преамбюла 8 поне имам коментар. Тук става дума за стратегическото партньорство. Бих искал да предложа да предложа по-друга формулировка. Бихме искали да имаме стратегическо партньорство по всички основни въпроси. И ние работим в тази посока, но нека да сме реалисти и точка N в скобите за укрепване на стратегическото партньорство. Аз бих казал укрепване на всички положителни аспекти на партньорството и, е, и в списъка на регионите и областите да включим когато не става дума за мирно решение на конфликти, то не може да има партньори, партньорство, защото, партньор, защото Русия не се интересува от мирно и разрешаване на конфликти. Ето Кавказ, например. Така че международният мир трябва да е общата ни цел, а Русия не я споделя. И Това, което е заложено в документа, което вече не е достатъчно подчертано, е прилагането на споразумението между Европейския съюз и Русия. Споразумението от преди. Споразумението е налице, но то не е приложено. Тоест Европейския съюз има една последователна позиция. Е, лявото крило го поставя под въпрос, с това е странно, но в крайна сметка Русия окупира чужди територии. Това е проблем, проблем, който съществува и ние не може да си мълчим. Не става дума за достоверност, за убедителност. И сега е, политиката за инвестиции, за банкиране. Не бива да се използват економическите сътрудничества с цел политическа домина... доминация. Трябва да се работи в посока на предложения за изменения и аз мисля, че такива ще постъпят от много колеги. Господин председател, благодаря. Благодаря за доклада на господин Свобода. Това е едно солидно предложение. Аз бях доста оптимистично настроен, когато говорихме с нашите руски партньори и когато се споразумяхме че тук не става дума за техническа модернизация, а за модернизация на цялото общество. Това ме изпълни с надежда, че наистина започваме стратегически обсъждания. Виждаме обаче, че не се движим отдавна в тази посока. И имаме разлики по отношение на стратегическите въпроси. Сега спогледнах закона който говори за чуждестранните агенти. Закон, който бе прият на второ четене вече в, дума, в думата. Този закон е нещо съвсем различно. Различно от това как ние смятаме, че трябва да функционира една, едно свободно общество. Ако този закон остане такъв какъвто е, той ще доведе до по-нататъчно поляризиране на руското общество. Тези лица няма да се регистрират като странни агенти, и ако не го сторят, то тогава те подлежат на санкции. Това е записано в закона, така както аз го прочетох и разбрах. Становището на госпожа Омен Ройтен, че този доклад трябва да е кратък и ясен, е правилно, но няма нужда от каталог от списък в доклада, които не са ни важни. Трябва да се концентрираме върху стратегически неща, върху стратегически въпроси, на, на базата на които може да възникне една, едно стратегическо партньорство. Например, човешките права и други подобни въпроси. Аз съм за конструктивен подход и за сериозен подход. Благодаря. Mr. Chairman. Um, I'm just speaking on behalf of the e and just... Uh, Благодаря, господин председател. Искам да ви представя състоянието на нещата в момента. Ние искаме да имаме един, едно амбициозно споразумение. има напредък в много области и особено важно е, че в, именно в поглавата търговия и инвестиции нямаме напредък и по въпроса за енергетиката. Сега, трябва, трябва ни една е, добра глава за търговията и инвестициите. В е, дискусията с руските партньори ние разбрахме, че първата важна стъпка напред е, е решението на думата за присъединяване към Световната търговска организация. Но ние трябва да направим стъпка и по-нататък. Русия в момента смята, че много от е, компетенциите и подлежат на компетенциите на Митническия съюз и тя не може да взима решения е, присъединявайки се към Световната търговска организация. Трябва да работим с Русия по този въпрос, да намерим решение и казахме на нашите партньори, че нашият мандат е за споразумение с Русия, а не с Митническия съюз. Така че надявам се ще постигнем напредък по този въпрос. И целта ни е да финализираме това споразумение да подчертая важността на въпросите за човешките права, за гражданското общество. Имахме възможността да говорим днес по този въпрос с представители на Руския парламент. Загрижени сме от факта, че пространството на гражданското общество се накърнява, то се свива от рестриктивни закони, които се приемат в момента и които вероятно много скоро ще бъдат приети. Нека каже, че върховният представител изрази в становище своята загриженост, както по отношение на законодателството, има се предвид тук закона за неправителствените организации, и е, в същото време водихме разговори с представители на правителството по отношение на сериозните проблеми, които ще проистъкат от приемането на този закон. Това беше от моя страна. Благодаря ви. Lassen Sie sich geben, habe ich mit Herrn Думата има още веднъж господин Свобода. Ще се опитам да съм кратък. Вече има действащо споразумение с Русия. Ако ще сключваме ново споразумение, то от него трябва да проистече добавена стойност. Не казвам, че трябва задължително да сключим ново споразумение, но ако го сключим, от него трябва да проистичат някакви допълнителни ползи. Второ, ясно заявих, че към момента не са на лице условията за установяване на стратегическо сътрудничество. Това може да се формулира и малко по-категорично, както каза колегата Лансбергис. Ние искаме да установим стратегическо сътрудничество, но в момента не са на лице условията за това. Това трябва да е ясно. Колегата Ройтен каза, че има грешка в текста. Говори се за споразумение за асоцииране. Митническият съюз преди малко ясно бе заявено, че ще водим преговори с Русия, а не с Митническия съюз. Това се заявява и в моя доклад. Научно-изследователска дейност и образование. Това ясно се опоменава в текста, господин Шалц, макар и накратко. По отношение на визовия режим, позицията ни е ясна. Ще трябва да водим преговори едновременно и с Грузия и Украина. Що се отнася до политическата ни взаимосвързаност и зависимост, трябва ясно да заявим, че като се има предвид вече установеното економическо сътрудничество, трябва да се установи и политическо такова. По отношение на модернизирането, в текста ясно се заявява, че това има не само економическо измерение, а че трябва да е обвързано и с политически реформи. Ще съм благодарен за предложения по тази част от текста. А що се отнася до правото на съседните на Русия страни самостоятелно да вземат решения, то това е естествено. Искаме да установим сътрудничество както с Русия, така и с съседните страни, но нека оставим на съседните страни да решат под каква форма да протича това сътрудничество. Благодаря ви още веднъж за предложенията. Ще се опитам да разговарям и с докладчиците в сянка. Посланието, което трябва да отправим към руската страна, трябва да е свързано с правата на човека и въпроса за НПО. Това са въпроси, които тук в парламента играят много по-голяма роля, отколкото това се изтъква в разговорите. И трябва да наблегнем на тях. Ако се сключи споразумение, в което да не се отчитат тези аспекти, то, то няма да е приемливо за парламента. това не бива да изготвяме списък, в който да включваме всякакви аспекти. Трябва много точно да очертаем нези области, които са особено важни за нас и ясно да ги изложим пред руската страна. Още от самото начало трябва съвсем ясно да заявим спрямо руската страна, че ако иска да преговаря с нас, то трябва да се отчитат онези въпроси, които са особено важни за Европейския парламент. Не бива да излизаме със становище под формата на препоръка. Трябва съвсем категорично да изложим условията, които са необходими, за да бъде сключено споразумение с Русия. Не бива да мислим, че сключването на едно недобро за нас споразумение би било по-добро, по-добрия вариант, отколкото ако не се сключи споразумение. Deadline tabling Крайният срок за внасянето на изменения е 5 септември, казва председателя. През лятото може да си помислите за това какви злобнички изменения можете да внесете. Гласуването ще се състои на 11 октомври. Преминаваме към точка 22, като преди това искам да благодаря на господин Свобода Става дума за случая Сергей Магницки. Думата има госпожа Ойланд. Благодаря, господин председател. Мисля, че загряхме, като обсъдихме въпроса за Русия. Много е добре, че двата въпроса се обсъждат на едно и също заседание. Не бивам да стесняваме контекста, в който разглеждаме този документ. Трябва да го поставим в по-широк контекст, като отчетем подхода на Европейския съюз. Документа съдържа ясно послание към руските ни партньори. Не искаме на европейска територия да се извършва изпиране на пари, не искаме да се инвестират средства в незаконно придобито имущество. Не искаме лица, които нарушават правата на човека, които са довели до смъртта на други хора, да навлизат на територията на Европейския съюз. Нека ви припомня, че през 2010 година, когато Европейският съюз гласува за годишния доклад за правата на човека, разполагахме с списъка по случая Магницки. В този списък са включени 60 длъжностни лица, които са имали отношение към този случай. Гласувахме за това да препоръчаме на съвета да започне обсъждането на налагане на визови санкции върху тези 60 лица. Това, за съжаление, не бе осъществено. Междувременно станахме свидетели на ненамаляваща корупция в Руската федерация. Не спадна и броят на нарушенията на правата на човека, дори напротив. А, що се отнася до семейството на Сергей Магницки, турмоза, на който са подложени неговата вдовица и майка му, това също е факт. Затова мисля, че е особено навременно обсъждането на този въпрос. Трябва съветът да започне разговори за налагането на визови санкции спрямо у нези лица, които имат вина за смъртта на Сергей Магницки. Трябва да им бъдат наложени подобни санкции, вместо да бъдат повишавани в длъжност да получават награди в Руската федерация. Европейският съюз трябва ясно да заяви, че ще бъдат наложени санкции на тези лица, че ще бъдат обезпечени техните активи на територията на Европейския съюз. В текста се предлага също така съветът да обърне внимание на факта, че в, Рус... в Руската федерация се извършват масово нарушения на правата на човека. Разполагаме с независими, надежни източници на информация за унези, които извършват нарушения на, права на, на правата на човека в Руската федерация. Има и още един аспект, който не бива да подценяваме, а именно, че Американският конгрес вече е гласувал закона Сергей Магницки и в двете си камари. Той е гласуван от Комисията по външни работи. В такъв случай това ще доведе до обезпечаване на активите на въпросните лица в американски банки. Подобно обезпечаване няма да може да бъде избягнато и от европейски банки, които се партнират с американски. Преди две седмици се срещнах с колеги в Вашингтон. Това бяха колеги от Сената представители както на Демократическата партия, така и на републиканците. Проведохме много подробни разисквания за партньорството с Руската федерация, за ценностите, за общата си загриженост С радост очаквам разискванията. Трябва да продължим работа по проекто доклада през септември. Ще трябва през септември да проведем на едно от заседанията си още едно обсъждане. Благодаря. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. El señor Protasevich, que es el ponente господин председател. Съвсем накратко. Аз е, говоря от името на докладчика в сянка на нашата група. Той подкрепя проекто текста. Вчера се изказа по въпроса също. А също искаме да уведомим докладчика, че сме съгласни като цяло с насоката, в която върви нейния текст, но за нас е интересно да се добавят някои неща в параграф 1. Според нас ще е добре да се добави там, където се говори за трагичен случай, да кажем, че всички отговорни лица трябва да бъдат подведени под съдебна отговорност. Може би трябва също така да призовем руските власти да извършат реформа на правната система. Също нашият докладчик в е, Сянка има своите безпокойства относно формулировката рестриктивни е, мерки срещу обвиняемите. Нещо поне с английския текст не е ясно, така че трябва да бъде и разяснено. И като в контекста на целия дебат за Русия ми се струва, че трябва да се включат някакви условия, свързани с спазването на основните правя и основните свободи и човешките права от страна на Русия. Можем да свършим този текст с духа на доклада на господин Свобода и да сложим малко по-голям акцент на тази тема. Препоръката към съвета е логична, но може би трябва да сменим е, малко текста точка 2 да дойде на мястото на точка 1. Няма да говоря много, господин е, председател. Това са гледищата на господин Поташович като цяло нашата група подкрепя текста. Благодаря на Кристина Ойоланд за това, че тя ще апелира към съвета да се задейства по казус Магницки. Има две резолюции на Европейския парламент, който визира служителите заети, в, които са действали и са накърнили правата на Магнитски. Но не само американците, има и други европейски парламенти, които също са предприели действия в този казус. Казусът не е един, единствен случай. Това е един екстремен пример за това на каква опасност са изложени хората, когато разкриват корупция в Русия. Е, това е система, това е метод на, на действие в тази страна. Например, е, <clears throat> господин Лебедев, който също се бори срещу корупцията и както вече споменах журналиста Соколов, заместник редактора на нова газета, на новая газета, той бива отвлечен в една гора и там бива заплашен с екзекуция, ако не престане да пише своите статии. Това е ужасно. А, господин Магницки е екзекутиран в затвора, така че от страна на Европейския съюз трябва да се предприемат мерки. Ние вече дълго време давахме възможност на руското правителство да разследва тези е, случаи. Е, бе установено, че има е, такива, че има намеса на служители, които са виновни в показва са Магницки. Ужасно е това, което се случва. Нищо не бе предприето в Русия. Затова ние трябва да реагираме в момента. Thank you very much. I'd like to thank the rapporteur. Благодаря. Благодаря на докладчика за инициативата, която е много навременна. Даже закъснява крайно време е да направим нещо и както каза господин Зевер, в последните две години броя на нарушенията на човешките права и тежестта на тези нарушения нараства, засилва се и корупцията. Така че ние започваме с случая Магницки, защото по него има достатъчно доказателства, но съществуват и много други подобни случаи. И ако мога да кажа, това е най- най-дребното политическо жест, който можем да направим и който ще има добавена стойност, а именно положителна а, добавена стойност по отношение на а, поведението на руската администрация. Ние трябва да настояваме за повече прозрачност и реформа на съдебната система. Редно е да формулираме повече отношения в нашите, повече условия в нашите взаимоотношения с Русия. Нека да последваме Конгреса на Штатите. Ако направим това, ще имаме много по-положително въздействие върху поведението на руската администрация. Uh, you, well, pay, uh, uh to... Благодаря. Аз също искам да скажа уважението си към докладчика. Аз лично първоначално бях скептичен дали е необходимо или ефективно да правим този текст. Защото в края на кращата ние в момента плуваме в неизследвани води. Е, в края на кращата парламента няма правни правомощия да се произнася по подобни въпроси, свързани с виза. Но мисля, че този жест има огромна символична стойност и е своего рода проверка за това как какво послание можем да отправим към Русия и към други страни в бъдеще, че ние сме е, твърде сериозни, когато става дума за защита на основните граждански права и свободи. А, особено, що се отнася до Русия, този въпрос се коментира нееднократно като е, член на съвета на Европа и на Организацията за сигурно сътрудничество в Европа. Те би следвало да използват, е, да изпълняват ангажиментите си за осигуряване на независимост на съдебната система. За това Имам и данни от а, е, мой избирател, който е посещавал нееднократно Русия, е също участвал в много кампании а, е, за, обръща, за това да се обърне внимание колко несправедлив е случая Магницки. Благодарение на неговите усилия се започна дейността по това досие в щатите. Е, Сега в момента и в моята страна ще бъде прията една необвързваща резолюция. Е, тоест е, няма да има правно задължителност на текста, но ще бъдат уведомени съответните инстанции, ако желаят да действат по съответен начин. Като политическа резолюция, според мен, текста има много достоинства и трябва да получи много широка подкрепа от всички политически групи в пленарна зала. Защото ако не, е, ако не получи широка подкрепа, ще изгуби политическата си ориентация. Затова нека да действаме за това да бъде подкрепена декларацията. И да кажем ясно на Кремъл, че не могат да ни загърбват. Беше направен искам президента да бъде преразгледан случая Сергей Магницки, че не е раздадено правосъдие така както се очаква в този случай и че семейството на Магницки го заслужава. Благодаря. Следващият оратор – от името на службата за външна дейност ние също сме много разочаровани от това, че няма никакъв напредък по случая Магниски. Европейския съюз поставя този въпрос винаги на срещите си с представители на Русия, включително и на най-високо ниво. Председателят Ван Ромпо изпрати е, писмо преди последната среща на върха в, и коментира този случай, като каза съвсем ясно, че той символизира доколко се спазва законността в Руската федерация. Също бе е, отправен е, настояване към руския президент да се, довърши, да се довърши този случай и да се е, реши справедливо той в полза на семейството на Магницки. Ние също така а, настояваме Русия да доведе делото до край и да осъди виновните. В... На консултациите за човешки права ще бъде поставена тази тема. Тя ще се проведе в Брюксел след няколко седмици. А в края на краищата санкциите трябва да съответстват с подобни действия и насоките, които сме приели за реакция в подобни случаи. Е, Сега до 29 август е, могат да се подават измененията. На 20 септември ще се гласува. Herzlichen Dank. Wir haben die letzte Sitzung vor der Sommerpause. Благодаря. Имаме още три точки от дневния ред. Е, аз бих предложил е, за 15 минути да говорим за споразумението за Колумбия и Перу и да говорим за Централна Америка, за да може да проведем разговора си после с пътещия посланник на Европейския съюз в Алжир. Съгласни ли сте с това? Много набързо да говорим по тези въпроси. Господин Салафранка, имате думата. Eh, Благодаря, господин председател. Би било хубаво, ако може по-дълго, по-задълбочено да дискутираме тази тема. Става дума в крайна сметка за същата проблематика, става дума за същите цели. Тъй като това са въпроси, които много интересуват нашата комисия. Говорим и тук за асоцииране, за споразумение за асоцииране. Комисията по външна търговия ще излезе със становище по този доклад. на тези две държави, Колумбия и Перо, трябва да се даде перспектива за развитие. диалогът на министерско равнище трябва да продължи. В началото имахме споразумение за помощ за развитие, на второ място имахме е, помощта за науката и изследванията, след това а, споразуменията продължиха да се развиват в рамките на споразуменията с трети страни. Сега тук става дума главно за двустранен обмен. Искам да подчертая, че тези споразумения <clears throat> трябва да <clears throat> прехвърлят, да надхвърлят една едностранна система. Трябва да се съсредоточим върху е, търговията с наркотици и трябва да се опитаме да дадем преференциален достъп на продуктите от тези страни на нашите пазари. Искаме да създадем една предвидима система. Тези споразумения трябва да се виждат в контекста на развитието на централноамериканските държави. Колумбия и Перу се намират в една фаза на зрялост. Всички тук знаят, че преговорите приключват. Е, това бе споделено и през 2010 година на срещата на върха Латинска Америка, Европейски съюз. За два, две години вече минаха, без обаче нещо да се случи. Трябва да сме доста по-ефективни в нашите процедури. Господин председател, бих казал, трябва да излезем за становище, да предприемем по-нататъчни действия – при процедурата по одобрение не може много да играе много съществена роля, когато става дума за преговори с трети страни, но може би може да активизираме докладчиците от, е, в сянка и докладчиците от политическите групи и да ги поощрим за един по-интензивен диалог аз самия бих играла една по- интенсивна роля в този аспект. Вие знаете, моето отношение е положително. Има в тези има определени графици, в които трябва да следваме тези споразумения ще имат много положително влияние върху нашите партньори, върху нашите държави членки, така че по принцип нагласията, нагласата ми е положителна. Бих се радвал на едно положително отношение и от страна на Европейския парламент. Muchas gracias, presidente. Yo voy a hablar en nombre del shadow socialista Raimon Obiols. Благодаря, господин председател. Аз искам да говоря от името на докладчика в сянка на социалистите. Той не е тук днес. Най-напред някои процедурни въпроси. Имаше някои неща, които не бяха съвсем точни комисията АФЕД би трябваше да направи предложение за резолюция, а не, някак, а не просто доклад, както бе решено на председателския съвет. Доклада трябваше да има за цел да се излезе с препоръки за сключване на споразумение. Имаше конфликт между Инта и Афет по отношение на тази тема. Аз имам предвид по-скоро доклада за Централна Америка. И Резолюцията, за която стана дома. Е, тази резолюция трябва да бъде изготвена доста внимателно, защото там трябва да бъдат включени някои компромиси. Е, Има предвид точка R. Сега по същество. Господин Обиелце е, благодари и поздравява докладчика, че е създал една добра основа за по-нататъчна работа за по, споразумението. Става дума за Латинска Америка, имаме свободна търговия, но има и е, аспекти като човешки права, демокрация, които също трябва да залегнат текстовете. Нямаме, казва председателят споразумение да правим е, дебат, да се задълбочаваме в дебат. Оратора моля за още 50 секунди. Става дума за интеграция, за е, наш, други наши ценности а, трябва аспектите на демокрацията, асиметрията между двата региона да бъдат всети предвид. Това за социалистическата политическа група е много важно. Гражданското общество е също друг аспект. Ето защо би било хубаво времевия времевия срок за подаване на изменения да бъде удължен. Би трябвало да си спазваме сроковете, в противен случай много ще къснем. Аз ръководих делегация на Алде в Колумбия преди две седмици. <clears throat> Имахме възможност да говорим с, с засегнатите страни. И мисля, че нещата се развиват в сравнение с, нещ... с състоянието преди няколко месеца и има подобрение има подобрение по отношение на борбата с, с контрабандата с наркотици, с човешките права има напредък. Има положителен, положително развитие. Това е факт, то е на лице, но това, което може да направим е а, в последствие може да кажем, може да излезем със становище пред Инта и да а, го представим в пленарна зала este caso voy a hablar en castellano también. Yo, um, yo en, en, en relación a los, uh, al, al reportero y a, a los, al ponente y a los otros grupos, mi grupo no comparte el análisis. моята група, то трябва да кажа, че не споделяме виждането на останалите групи. Отдава се приоритет на свободната търговия което е в ущърп на правата на човека. Има проблеми с правата на човека както в Колумбия, така и в Перу. Влушава се тяхното положение и в двете страни. Затова не смятаме, че трябва да се прилага към споразумението до сегашният подход. Ще спомена два случая. Първият е свързан с тайните служби в Колумбия. Белгия вече от година насам изисква да се проведе разследване по този случай. Не мисля, че Европейският парламент трябва да одобрява сключването на споразумението, докато не се реши този проблем. По споразумението с Централна Америка има предложение за либерализиране на сектора на финансовите услуги, но Панама е данъчно обежище. Не мисля, че Европейският парламент трябва да отваря вратички за създаването на подобни проблеми, особено като се има предвид настоящата криза. Това са двете причини, поради които нашата група не може да даде съгласието си за това споразумение, но ще имаме още време за да го доанализираме и през септември ще се запознаем с виждането на господин Сала Франк. E uh, Благодаря, господин председател. Подкрепяме резолюцията. Преди няколко месеца бях в Панама и със съчудване установих, че там няма делегация на Европейския съюз. С това не се отдава дължимото значение на Централна Америка в економическо и социално отношение. Ще предложа на СВД да установи делегация в Панама и за сметка на това да затвори делегациите си в някои по-бедни страни, които не са толкова значими за нас. По въпроса за Перу и Колумбия. Ние одобряваме сключването на споразумение с тях. Някои от левия спектър тук в парламента са против. Явно е, че Колумбия е осъществила голям напредък в областта на правата на човека. Трябва да признаем това. Мисля, че стимулирането на търговските отношения е една добра мярка от страна на Европейския съюз. Приветствам препоръката на господин Салафранка за това парламентът колкото се може по-бързо да даде своето съгласие. Председателят бихме посъветвали СВД доста бързо да последва препоръката ви за Панама, тъй като не е вероятно британски консерватор в близко бъдеще да излезе с подобна препоръка. Господин Майер. Eh, Благодаря на господин Сала Франка за докладите. Той е наясно с становището на моята група, както е, за споразумението за Колумбия и Перу и другото споразумение. Ние сме против тези две споразумения, особено що се отнася до Колумбия а и Перу с оглед на това как действат по въпросите за спазването на човешки права. Също така не, тези споразумения не са достатъчно балансирани. Търговията ни няма да е балансирана и свободна. И в момент на кризи тези неща трябва да се отчитат. В предходния мандат аз бях автор на един доклад споразумението за свободна търговия. Господин Салафранка е ясно с този факт. И е, е запознат и с е, моите доводи, които изложих. Много от тях е, не са възприяти, но аз говоря за уязвимостта на Централна Америка по отношение на социалния аспект на демокрацията – за гражданското общество трябва да има механизми, които да дават възможност да се изпълняват и разпоредби, предвиждащи създаване на демократичност. Нищо от е, тези наши изисквания не, бяха, не, не се случи, не бе постигнато. Смятам обаче, че е редно отново да ги поставим. И ако това не се случи, ние ще подадем съответните изменения. Eh, Няма микрофона ораторът. Нека да кажа, че за мен е много странно, че е, Колумбия бива обвинявана, че няма напредък по спазването на човешките права, след като има други страни, които се представят много по-зле. Те дори не са започнали да третират този въпрос. А, факт е, че има отбелязан напредък. Обединените щати. САЩ е, отчита този въпрос. А що се отнася до господин Танък? Е, страната в момента предприема едно разширяване на канала за Панама става дума и ние трябва да я подкрепим. Господин Салафранка. Благодаря. Благодаря на всички колеги за коментарите. коментарите по трите представени доклада. По същество, господин председател. Както се каза тук, има съществен напредък по спазването на човешките права, но трябва да бъдем и реалисти. А също така и да представяме интересите на Европейският съюз. Трябва също така да дадем възможност на представителите на Латинска Америка да представят интересите на своите народи, които са напълно е, закономерни. Ние разговаряхме с представители на гражданското общество, които е, бяха много положително настроени към тези споразумения. Споразуменията са подписани от 27-те страни членки и от съответните латиноамерикански страни. Разбирам, че има известни опасения, но мисля, че трябва да се съсредоточим върху положителните аспекти, като имате предвид какво се случи с Мексико и Чили. Ние имаме много ясен пример за положителните резултати от подобни споразумения, като нарастване на брутния вътрешен продукт и така нататък. Така че това са моите аргументи, господин председател. Разбирам, че господин Майер ще се въздържи поне по темата за политическия диалог и човешките права. Отчитам и загрежеността и на други колеги, но тези клаузи в край на краищата са двустранни и ние включваме сега споразумения с тези страни но с това не казваме, че те трябва да спрат да работят по този въпрос. Напротив, а когато влиза, вкарваме клаузи за спазване на човешки права, по този начин ние започваме един структуриран диалог по темата. Надявам се, че всички е, ще получат е, е, доклада до 27 ми юни с съответния превод. Малко ни притиска времето, защото текста трябва да бъде изправен, изпратен на комисията Ливе на време. Надявам се, че ще спазим срока. На 11 август е последния срок за подаване на изменения. Надяваме се също, че депутатите ще отчитат и мненията на другите комисии, но в края на грещата най-добре е да спазиме съображенията, изказани в нашата комисия. You have seen the timetable for tabling amendments and uh, for... Имаме графика за измененията. А сега Приключваме дебата по този въпрос. А сега преминаваме към обмен на мнение с нашия нов посланник в Алжир, господин Сколил. Имате думата. Also dann bleibe ich doch.